първа точка от дневния ред, тъй като докладчикът съобщи, че е готов да започне. Това е господин Марк Тарабела. Дебатът е схемата за помощ за предлагане на плодове, зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения. И така, колеги, моля да уважим докладчика. Давам му думата. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина съм готов госпожо председател, господин комисар. Аз с гордост ви представям днес новата схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци в учебните заведения. Това е плод всъщност на сътрудничеството между различните политически групи. Благодаря на госпожа София Рибейро, Урике Мюлер, Джеймс Никълсън, Брони Ропе, Марко Зулу, Мат Карти. Искам също така да поздравя и е, различните групи на Европейската комисия, ръководени от господин Йост Корте, благодаря и на Люксембургското председателство, представено от господин Франк Шмидт. Много добре работихме заедно. Най-общо казано, новата програма се базира на два стълба. От една страна здравето на децата, от друга страна помощ за селските стопани. По първия стълб ни интересува разпределението на плодове и зеленчуци, както и мляко. Това е задължение на държавите членки, участващи в програмата. Нека ви напомня, че тяхното участие е доброволно. Всъщност тези държави могат да удържат списъка от продукти, но при много строги условия. Не може да се използват подсладители, вкусови подобрители, които са изкуствени. Нека ви напомня, че всъщност целта на програмата е да се борим с детското затластяване и искаме да подобрим здравето на децата. За това и имаме тези мерки. Е, важно е да се изработят навици от най-ранна възраст. Да не забравяме, че училището има много важна е, роля е, в изграждането на здравословни хранителни навици. Същевременно тази нова програма трябва да помогне на местното и регионално производство, на органичното производство, да се помогне на малките производители. Всъщност знаете, че съветът искаше да се приложи като правно основание член 43.3 в крайна сметка обаче се прие 43.2. Но аз успях заедно с всички и докладчиците в сянка да се преборя за основните цели на Европейския парламент. Например, бюджетът. Ние успяхме да увеличим бюджета с 20 милиона евро защото не искаме никой да бъде наказан същевременно направихме някои промени в историческите данни, в прехвърлянията между двете програми. Парламентът и съветът се споразумя за прехвърляния до 20% и допълнителни 5% за най-отдалечените региони и други изключителни случаи. Също времено през 2023 година се преборихме за това Европейската комисия да ни обясни в доклад какви прехвърляния са били направени. Освен това, направихме по-справедливо разпределението между бюджетите за държавите членки. Ние се водим от два критерия – участието на деца 6 до 10 годишни, както и развитието на региона в съответната държава членка. Ние също така обръщаме внимание и на историческите данни. Нещо друго, което успяхме да наложим е намаление на административното бреме. Направихме и самите програми далеч по-визими. Затова и приканвам колегите да подкрепят доклада, с него трябва да се подобри здравето на децата и да се помогне на селските стопани, които, както знаете, не са в никак лесно положение. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Хоган от името на Европейската комисия. Благодаря, госпожо заместник председател. Бих искал да поздравя всички, по-специално господин Тарабела, както и докладчиците в Сянка, за изключителните усилия, които положиха за успеха на този проект. Сигурно съм, че господин Тарабела ще се съгласи с мен, както и докладчиците в Сянка, че наистина бе сложен а, този документ. Много деликатни въпроси трябваше да бъдат разгледани, като правното основание, какви ще бъдат продуктите, бюджета на програмата, както и трансферите за мляко, за плодове и за зеленчуци. След задълбочена дискусия получихме балансирано споразумение, не на последно място, благодарение на усилията и на Европейския парламент. Този напредък нямаше да бъде постигнат, ако нямахме конструктивно сътрудничество и всички не бяха проявили гъвкавост. Аз защитих продължаването на схемата и благодаря на парламента, че ми помогна да осигуря бъдеще на тази схема. Парламентът е, изиграе много важна роля при засилването на елементите, свързани с здравето и здравеопазването, както и пресните плодове и зеленчуци. Имаше също така много важна, важен приоритет, който дадахте на една от целите, свързан с образованието и децата, за да може децата да свикнат с истинския вкус, без различни химични добавки, които подсилват вкусовете. 250 милиона евро годишно ще отидат за деца, за да имат те отношение към селското стопанство и да се хранят здравословно. 1,5 милиарда евро е фиксирания бюджет годишно. Новата схема идва в много важен момент за нашите фермери, които са изправени пред много сложни обстоятелства, най-вече в млекодобива. Увлечения бюджет за млякото ще изгради добри навици за хранени бъдеще. Надявам се първото четене да премине много бързо. Благодаря. И аз ви благодаря, господин комисар. Сега започваме с изказвания. Първият оратор за минута и половина, господин Дес. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, много благодаря на всички, които помогнаха за подобряване на Европейската програма за зеленчуци, плодове и мляко в училищата. Благодаря на докладчиците и докладчиците в Сянка. Имаше пет а, трилога, в които успяхме да се споразумеем. Сега най-важното е тези програми да се осъществят бързо в държавите членки. Нововъведението е преди всичко това, че до сега разделените програми са обединени в една, т.е. може да се трансферират средства от една към друга програма. Много се радвам, че парламентът наложи това. Радвам се, че наложи и увеличаването с 10 милиона евро до 100 милиона евро на програмата за млякото. Както каза и Марк Тарабела, по този начин до сега наличните средства се запазват за държавите членки, като се отчита особената ситуация в Харватия и а, регионите в а, крайно местоположение. Много се радвам, че децата в нашите училища ще могат да консумират чудесните европейски продукти. Предвиждат се и средства за педагогическо обучение. Това е необходимо, за да могат децата да се научат, че млякото идва от кравата, а не от магазина. Моята политическа група със сигурност ще подкрепи доклада. Благодаря, господин Дес. Сега за една минута господин Павло Декастро. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, програмата за раздаване на плодове и мляко в училищата е една от най-важните образователни действия, които Европейският съюз е предприял, за да насърчи младите европейци да се хранят здравословно и да потребяват традиционни продукти от нашите земи. Искам да благодаря на колегата Марк Тарабела и на целия ни екип за отличната работа, също така и за отличния резултат, най-вече защото гарантирахме на Европейския парламент фундаменталната му роля на съзаконодател, една демократична роля. Трябва да благодаря на Европейската комисия тук, която подкрепи до край позицията на Европейския парламент. Независимо от избора на съвета да постави под въпрос много важни въпроси от първоначалното предложение, успяхме да стигнем амбициозно споразумение, което въвежда образователни мерки, които са по-широки и са насочени към едно по-справедливо разпределение на средствата между държавите членки. Този европейски план е част от един път на изграждане на култура на храненето, един основен елемент от нашите нашата политика, насочена към бъдещите поколения. Благодаря. Благодаря, господин Никълсън, за една минута. Много ви благодаря, госпожо председател. Първо искам да поздравя докладчика. Отлично свършена работа. Имаше някои засечки тук-там, но като цяло сме много доволни и със сигурност резултатът е добър. Приветствам това предложение. Струва ми се, че то изпраща едно много важно послание и към млечния сектор, не само плодовете и зеленчуците. Вижда се също така, че Европейският парламент участва много активно в изработването на предложението и се вижда, че може да постигне далеч повече от очакваното. Аз гледам с надежда в бъдещето Надявам се, че това предложение ще бъде прието. И много се радвам също така, че бюджета на тази схема е увеличен. Всъщност, аз се радвам, че сега провеждаме този дебат, но ми е мъчно, че не говорим за свинското месо, защото когато фермерите, произвеждащи свинско месо, бяха в бедствено положение, Европейският парламент не им обърна внимание миналата година но това не отнема от отичния резултат на докладчика. Благодаря, господин Никълсън. Има колега, който желая да ви зададе въпрос. Приемате ли от господин Франзулика? Köszönöm képviselő úr, hogy fogadja kérdésemet. Úgy látom, abban egyetértett. Уважаеми господин депутат. Франзулика. Не, не, господин Франзулика, казва председателката. Първо господин Фронзолика, Скъпи колега, бих искал да ви попитам следното. Това е очевидно много важна програма за децата в училищата. Аз нямам нищо против, но е, в доклада някак си се подчертава изрично ролята на бананите. По две зеленчуци банани изрично и мляко. Не мислите ли, че трябва да се каже тогава плодове и зеленчуци, ябълки и банани, тъй като бананите се внасят? Защо не помагаме на европейското производство? Благодаря, господин Никълсън. Uh, О, отличен въпрос. Много ви благодаря. Всъщност аз бих включил всички плодове и зеленчуци защото всичките са много полезни. В моя край, както знаете, госпожо председател, това е област Търма в Северна Ирландия. Ние също имаме традиции и с огромно удоволствие бих включил благородната ябълка. Благодаря ви. Госпожа Милер, две минути. Комисар. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, аз също искам много да благодаря на Марк Тарабела за отличната работа, която свърши и за борбата, която проведе в трилога. Той наистина упражни правомощията на парламента. Аз също благодаря и за работата на докладчиците в Сянка. Наистина успяхме успяхме да слеем схемите за плодове, зеленчуци и мляко. Ще ми се пленарната зала да подкрепи изцяло това, което направихме. Целта ни беше да премахнем бюрокрацията. Мисля, че го постигнахме. Постигнахме и повишаване на средствата, което отначало никак не беше сигурно. Така че сега с тази програма ще достигнем до 30 милиона деца на възраст от 6 до 10 години котини, които ежеседмично ще получават безплатно мляко и плодове. Две неща бяха много важни за мен. Първо, да се включи и списъкът на преработените продукти. Той беше включен и на второ място съпътстващите педагогически мерки по правилно хранене. Така че специалистите по хранене ще могат да преподават на децата своите знания в училищата, защото се правят грешки в училищата. Децата нямат ежедневни знания по отношение на основните хранителни продукти. Те не знаят как да се приготвя висококачествена храна от тези основни продукти. Тези знания са много важна база, която трябва да формираме именно чрез сливането на програмите. Много съм щастлива, че се включиха и съпътстващите педагогически мерки, защото те са за благото на нашите деца. Ние с радост ще подкрепим резултатите от трилог. Благодаря, госпожо Мюллер. Има син картон от госпожа Грапини doamnă președintă uh, sigur uh, și eu sunt de acord că. Благодаря, госпожо председател. Аз също съм съгласна, че здравето на нашите деца е приоритет, така че поздравления към господин Терабела. Има обаче един въпрос, който е свързан с увеличаването на средствата за деца от 6 до 10 години. И защо 10, а не 14? По какъв критерий се определи тази възрастова група? Благодаря. Уважаема колега, благодаря за този въпрос. По принцип разбира се, че ние се ще да предоставяме тези безплатни плодове, зеленчуци и мляко на децата за по-дълъг период. Но тук са най-важни децата от първи до четвърти клас в основните училища. Знаете, че нещата са въпрос на пари и средства. В момента имаме милиард и половина за 6 години. Мисля, че това е така доста до, високо число, а държавите членки могат да се финансират, ако искат. Благодаря и сега за една минута госпожа Сенра Родригес señora presidenta agradecer al señor tarabella por su. благодаря госпожо председател. аз също искам да поздравя господин тарабела за свършената работа. според нас е много добре това че европейският съюз и занапред ще подкрепя децата с такава продукти. Е, това са пресни продукти, зеленчуци и плодове и трябва да е ясно откъде идват плодовете. Има също така една възможност да се насърчава закупуването на местни органични продукти или биопродукти. Това ще създаде познания за това къде растат тези плодове и зеленчуци и така селската среда няма да се загуби. Местните продукти трябва да получат приоритет, така както трябва да получат и биоорганичните продукти. Трябва да се посещават местни пазари, местни ферми. Това е записано в 8 и 9 подпараграф на първи параграф. За две минути и половина, господин Ропе. Благодаря ви, госпожо председател. Господин комисар, уважаеми колеги, първо трябва да благодаря на господин Тарабела като докладчик, който отлично си е свършил работата. Аз бях докладчик в сянка от името на зелените. Да си призная, в началото имахме някои разногласия с докладчика, но стигнахме до един отличен документ. Нека обясня защо смятам така и защо мисля, че документа трябва да бъде подкрепен единодушно от Европейския парламент. Просто тук виждаме цели, свързани с добрите хранителни навици, Задават се и основните насоки за схемата. Увеличават се продуктите, които ще се предлагат в учебните заведения. Всичко това е важно за хранителните навици. Струва ми се, че в някои случаи листът, списъкът, извинете, е твърде дълъг. Не виждам защо трябва да се включва и зехтина, например, или защо се включва шоколадовото мляко. Но сигурно има и по-важни въпроси от това. Така или иначе, за първи път ние успяхме е, да забраним вкусовите подобрители, да го кажем официално в един законодателен текст. Не може европейските фондове да финансират плодови продукти, с изкуствени подобрители на вкуса. Сигурно ви се струва невероятно, но тази забрана липсваше преди. Схемата, освен това, ще може да се направлява далеч по-добре, защото в новия документ разпределението на фондовете е определено далеч по-прецизно. Същевременно фондовете ще се използват по-гъвкаво. Предвиждат се и вериги за съкратено предлагане. Работи се и с местните и регионални власти. Те всъщност са тези, които ще изпълнят схемата с съдържание, нещо, което е много важно. Благодаря и сега за една минута господин Цуло. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика Тарабел за отличната работа по синтез на текста, както и за това как проведе преговорите по време на трилозите. Това са преговори, които доведаха до един отличен резултат, поне от наша гледна точка. Първо, що се отнася до бюджета. Има адекватни фондове, които сега са отделени за тази схема за разпределение на продукти в училищата. Според мен е много важна целта тук – Целта на тази програма е да образоваме, да научим младите да е, хапват плодове и зеленчуци и да ограничим ползването на добавена захар и сол. 26% от е, възрастните хора на този континент имат свръхтегло и затова трябва да се започне от училищата, за да се научат децата да разберат как трябва да се хранят здравословно, отговорно и устойчиво. При прилагането на програмата няма как да се месим. Разбира се, но държавите членки трябва да са сигурни, че тази програма ще бъде актуализирана и приложена по един оптимален начин. Трябва да се упражнява и необходимия контрол. Благодаря. Благодаря. Господин Дзуло има въпрос от господин Улай. Имат... Ще приемете ли неговия въпрос? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Изслушахме господин Тарабела, чухме, че е, са постигнати много сериозни и полезни за здравето на децата цели. Е, споразумението е полезно и за европейската хранителна промишленост и европейското селско стопанство. Съгласни ли сте обаче с мен, че за нас е изключително важно да обсъждаме тази програма като общоевропейска програма, т.е. да стартираме нещо като кампания за осъществяване на европейска програма. Има полити, подчертават само отрицателните страни на Европейския съюз. Има за 30 секунди за отговор. Аз не разбрах дали имаше въпрос, но Смятам, че е изключително важно да се работи по образованието и обучението на младите момичета, момчета, за да може днешните млади, които ще бъдат възрастни е, след няколко години, да започнат да работят в бъдеще, познавайки е, какво ядат. И това ще е, донесе многообразие и ще бъде нещо различно от днешния ден. Благодаря. И аз благодаря. Преминаваме към следващия оратор за една минута. Мишел Феран. Скъпи колеги, много се радвам да мога да кажа, че Европейският парламент в този случай доказва, че работи с отлично качество, така както и Европейската комисия. Схемата за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения е наистина прекрасна. Самият аз мисля обаче, че си остават някои от трудностите – Например, този текст позволява на държавите членки да изпълнява програмата, като се отдава предпочитание на местните продукти. Докладът отдава предпочитание на по-късите вериги на предлагане. Благодаря. И сега за минута и половина госпожа Еранс Гарсия. Благодаря, госпожо комисар, господин коми... госпожо председател, и господин комисар. Мисля, че предлаганата схема е наистина много полезна за Европейския съюз, за държавите членки, за фермерите, но най-вече за децата, които чрез схемата ще могат да подобрят хранителните си навици за мен също така е важно, че е увеличен бюджета. Имаме тези допълнителни 20 милиона, които могат да се използват при млякото. Ясно е, че когато увеличаваме бюджета, трябва това да се обвърже с продуктите. Плодовете, зеленчуците, млякото дават възможност на държавите членки и също така да променят бюджета съгласно нуждите. Това е включено в споразумението. Освен това се включват и преработените плодови продукти, защото знаем, че децата обичат и този вид продукти, а не само пресните плодове и зеленчуци. Например, те обичат и различните напитки, киселото мляко. Струва ми се, че зехтина трябваше да бъде в това предложение. Сега не е, медът също, макар че за сега не е, дано в бъдеще бъдат включени. Благодаря. Благодаря. Мисля, че имаме въпрос към вас.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 Благодаря, госпожо председател. Във връзка с споменатото премахване на бюрокрацията, много хубаво, само че не ми се вярва. Не смятате ли, че трябва да поискаме от комисията доклад за прилагането, така че държавите членки да бъдат на практика принудени наистина да прилагат програмата не бюрократично? Защото иначе дълбоко се съмнявам, че нещата ще станат. Скъпи колеги, обръщам се и към вас. Най-важното е държавите членки, които участват доброволно в програмата, да имат желание да изпълняват програмата. Според мен тази програма трябва да бъде задължителна, така че децата наистина да изградят добри хранителни навици. Иначе, разбира се, бюрокрацията винаги е проблем в Европейския съюз, но тя е елемент, когато се изразходват обществени фондове. Благодаря, госпожа Нохия. Благодаря. Искам да се присъединя към преждеговорившите. Постигнати са три важни цели. Първо, програми, които си бяха успешни от години, сега са обединени а, с, разполагат с повече средства и е подобрена правната база за тяхното осъществяване. Това, което а, искам да подчертая днес е, че трябва да се а, да изпъкне с целта на програмата, а именно децата да се учат с, не само с главите и сърцата си, а и с устата си, с своите сетива да усетят правилното хранене. Така че сензорното обучение трябва да е в центъра. Вкусът се формира у децата от веригите за бързо хранене. Те обичат много солено или много сладко. А междинните нюанси изобщо не им правят впечатление. Това трябва да се промени. Трябва да се промени и тяхното поведение. Децата, които ще получат плодове и зеленчуци в училище, са утрешните купувачи в магазините и те трябва да бъдат научени да купуват качествени продукти. Благодаря за една минута, господин Козмюк. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вземам думата по дебата за предлагане на плодове и зеленчуци в учебните заведения, защото подкрепих тази идея. Така ще подкрепим начина на хранене на децата. Чет 40 години имаше такава програма. Втората програма беше малко по-кратка. 10 милиона деца бяха част от тази програма. Имаме нужда от обща финансова рамка. Тази програма заслужава подкрепата на парламента. Процедурите за кандидатстване по тази програма ще бъдат упростени. Това означава, че повече бенефициери ще могат да извлекат полза. Повече млади хора ще имат достъп до мляко, млечни продукти, плодове, зеленчуци. Замедалското ни производство ще бъде продавано на тези хора в бъдеще, когато станат клиенти. Благодаря на Европейската комисия за допълнителните 200 милиона за млякото в училище, така че сега имаме 100 милиона общо и 150 за плодове. Благодаря ви, господин комисар. За една минута, господин Айгню. Благодаря ви, госпожо председател. Имам чувството, че тук има нещо спорно. Здравеопазването е правомощие на държавите членки, а предложението всъщност се обосновава с подобряване на здравето на децата. Може би съм твърде недоверчив, но ми се струва, че Европейския съюз ни се меси вече в всичко. Едва ли не трябва да сложим благодарствена плоча с синьото знаме, с жълтите звезди, да кажем колко сме благодарни и децата като ходят на училище да се чувстват благодарни, фермерите също, навсякъде да е, усеем тези благодарствени табели. Сигурно съм циник, но така или иначе се надявам, че млякото в нашите училища ще е английското, а не ирландското. Ябълките не знам дали ще са доволни, но бананите са много доволни. Господин Агню, синя карта от господин Яковчич, приемате ли? Заповядайте. Хвала лепо, gospodine заступниче, što се прихватили moju plavu. Благодаря, че приехте моя въпрос. Според вас здравеопазването е в правомощията на държавите членки, но как може да кажете подобно нещо, като знаете, че вече говорим за световна епидемия. Тук не бива да обвинявате Европейския съюз, просто си даваме сметка колко е важно здравето, особено при тези епидемии и пандемии. Категорично ще кажа, здравеопазването е правомощие на държавата членка, а не на ЕС. Това е просто и ясно. Minute, Госпожа Петира, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, искам да поздравя докладчика за успешното завършване на преговорите с съвета и Европейската комисия по този текст, който е толкова важен за европейските и по-специално за харватските деца. Текстът премахна пречките, които пред публика Харватия да използва субсидиите за здравословно мляко в училищата. Многократно споменавам това в Комисията по земеделие, както и тук и се радвам, че накрая бях чута. Този регламент дава възможност на селските стопани да навлязат на нови пазари последствам разпределяне на качествени местни продукти в училищата. Държавите членки могат да включат много продукти в тези мерки. Местни, национални специалитети, мед, зехтин, маслини. Аде, о томе što trebaju. Не само образователна е тази програма, тя не само ни насърчава да ядем местна храна и здравословно, но има и социално измерение. За бедните деца това може да се окаже единствената храна за деня. Благодаря. Благодаря, Масин Картон от господин Цани. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос към колегата от Харватия, но и към всички други, които са се занимавали с тази програма. Разбира се, че и аз смятам, че в различните държави членки има определени продукти, които са част от националната традиция и са важни. Но като погледнем обемите предвидени в програмата, виждаме, че всъщност 4 евро на дете се падат годишно. Значи е всичко е относително. koliko god novca da imamo ako je namijenjen našoj djeci njihovoj dobrobiti Имаме средства, ако са за децата и за тяхното добруване, те трябва да бъдат отпуснати. Да, нужни са повече средства. 250 милиона субсидия за целия Европейски съюз не са много с такова предлагане. Има държави членки, които искат да участват, така че тези средства не са достатъчни. Давам примера с Харватия. 17 000 деца в Харватия са гладни. Те не могат да си позволят храна в училище, тъй като родителите им са бедни. Така че това ще бъде някаква помощ, защото два пъти седмично те ще получат безплатна храна в училище. Благодаря. Минута и половина, госпожа Каденбах. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин комисар, аз също искам да благодаря на колегата Тарабела и всички участвали в преговорите, защото те наистина постигнаха успех. Сега 250 милиона евро не е кой знае колко, но все пак е хубаво, че сме направили крачка напред за благото на нашите деца, увеличавайки един бюджет. 5 милиарда, 2,5 е, е, милиарда за следващите 6 години не са за подпомагане на нашите фермери, преди всичко, за да се научат нашите деца да се хранят здравословно, да научат вкуса на висококачествените продукти, да се запознаят с чистите природни продукти. Това са нещата, които могат да се постигнат с програмата. Ех, не съм 100% съгласна с компромиса, защото наистина шоколадовото мляко няма място там, според мене. Но мисля, че и в това отношение все пак наложихме да се финансира, субсидира само частта на млякото забранихме ароматизаторите, стабилизаторите, другите изкуствени вещества. Да, това бяха важни стъпки. Искам да кажа и на колегата Агньо, че вероятно не е чел внимателно Лисабонския договор, защото в 168 член е записано, че е компетентност на Европейския съюз да опазва здравето на хората и да отчита здравните аспекти във всички свои политики. Мисля, че точно това правим, защото е важно здравето на хората. Thank you. Mrs. Kadenbach, there is a blue card from Mrs. Malatich. Will you accept, please? Синя карта от господин Малетич. Приемате ли? Председаваjuća, zahvaljujem kolegici. Помно съм вас слушала и под... Госпожо председател, искам да благодаря на колегата. Много внимателно изслушах. Няма никакво съмнение, че предлаганата схема ще помогне на децата и техните навици, но аз се питам, Смятате ли вие, че тази схема ще помогне на дребните производители, че всъщност това, което те произвеждат, ще стигне до училището? Това е най-здравословната продукция. Мисля, че точно това се предвижда в програмата. Здравословни, пресни, непреработени, преди всичко местни продукти в училищата. Мисля, че това е основният аспект на тази е, здравна програма. Благодаря за една минута, господин Дорман. Е, Кære колега, е er et godt Øh, er уважаеми колеги, това е много хубава инициатива, защото има, има много млади хора, които избират да се хранят с нездравословна храна. За това е добре, че Европейския съюз има за цел да формира подобрени хранителни навици консумацията на такива продукти, каквито се предвиждат по програмата, всъщност в момента има спад. Така че моментът е много подходящ и, да, и схемата дава възможност за повече пласмент на бранша, който така или иначе страда. Men øh, Dansk Folkeparti ønsker også, at man for eksempel giver de unge mennesker en viden om... Но Смятам, че трябва на младите хора да се даде възме... възможност и да се запознаят как, как, с отношението към животните, с хуманното отношение на животните и тяхното здраве. Так, е, а teraz bardzo proszę pan poseł Pet Mach, jedna minuta. Петър Мах има думата за една минута. Колегове, мне се тери тен návrh на дотовани. Уважаеми колеги, Предложението да се субсидира млякото в учебните заведения не ми харесва. Вие се изживявате като някакви спасители на децата, говорите за супер програма, но Европейския съюз не ни е майка, не е необходимо той да ни диктува какво ще ядат децата или какви са здравните ползи от млякото. Всъщност, както знаете, те са спорни. Да не говорим, че ако на децата се предлага мляко с допълнителни вкусове, те няма да пият чисто мляко. Същевременно тези пари идват от дънакоплаците. Не бива Европейският съюз да се намесва в тази област. Струва ми се, че трябва да се работи на национално ниво. След като участието на държавите членки е доброволно, то дори и тези, които не участват, непряко ще субсидират останалите. Приемате ли въпрос от вашия сънародник, господин Полчак? Благодаря ви, че приехте въпроса ми. Скъпи колега, може би забелязахте, че Европейският парламент нищо не забранява, той само ще подкрепи определени продукти. Бихам се уверили, че покуд Европейска уния има програм, где chce dát 250 милиона. Трябва да си дадем сметка, че става дума за европейска програма, милиард и половина. Тази програма ще субсидира предлагането на неподсладено мляко. Това мляко ще бъде наложено на децата. То ще изключи консумирането на други продукти, които може би родителите ще искат да им дадат вместо млякото. Защо не забранихме шоколадовото мляко? Приемате ли още един въпрос?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 че такава чудесна програма за нашите деца и за фермерите се разглежда по този начин. Вие сте един от малцината тук в тази зала, които критикуват тази програма. Моите деца са ученици и искам всички училища да участват в тази програма. И наистина, който яде по една ябълка на ден, не му се налага да ходи на лекар. Има такава поговорка. Престанете да говорите такива неща, подкрепете програмата и направете всичко възможно, за да насърчавате развитието на този сектор сред вашите колеги. Благодаря. Колега, не разбирам. Мислите, че ябълките и млякото са чудесни за децата ви? Ами купувайте им. Защо трябва да измислите цяла програма за 550 милиона души. Имате ли нужда от Европейския съюз за това? Какво се случва? Виждам, че има много въпроси с, по процедурата с дигане син картон и мисля, че ще позволя само по един въпрос на оратор, за да може работата да дете по-плавно. Господин Мато, минута и половина. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това е много важна програма за цяла Европа, е, защото тази програма и преди се е прилагала, тя има е, за цел здравословните навици, сега ще продължи да се предлага и е много важна за отдалечените райони, като Канарските острови, откъдето съм аз. Необходимо е също така да се предлагат по-големи фондове на тези най-отдалечени райони, да има специална помощ за тези региони и техните продукти. Освен това, трябва да се гарантира повече помощ, целенасочена помощ за техните продукти. Освен това, би трябвало да има по-голяма гъвкавост за прехвърлянията на фондове между плодовете и зеленчуците като програма и млякото. След това стана дума за бананите и според някои банана трябва да се зачеркне от заглавието, защото не се произвежда в Европа. Нека ви поправя, бананът се произвежда в Европа. Най-хубавите банани на света се отглеждат в Канарските острови, както и в Мартиника. Не го забравяйте. На следващото пленарно заседание ще донеса банани на всички европейски депутати, които не знаят, че в Европа се произвеждат банани. Необходимо е обаче да се обърне внимание на специалните нужди на тези региони. Благодаря. Много ви благодаря. Нямаме търпение да опитаме бананите. И сега госпожа Гилера Гарсия. Благодаря ви, господин председател. Аз искам да се присъединя към поздравленията за колегата, докладчика по това предложение, господин Тарабела, който работи отлично с останалите докладчици в сянка. Ние успяхме да убедим и съвета, че решенията на парламента са важни. Това е европейска програма. Много е важно да се отбележи. Трябва да се приеме сериозно необходимостта европейското здраве да се подобри. Здравето на децата в частност е много важно и Европейският парламент винаги ще гласува за това. Ние трябва да подкрепяме разпределянето и предлагането на пресни продукти – затова и мисля, че предложението е много добро. Всъщност точно това липсва при храненето на децата. Пресните, свежите продукти. Затова и предлаганото е съвсем уместно. Освен това имаме критерии за разпределението при програмата за млякото като тук историческите данни нямат същата роля, както при плодовете и зеленчуците, но в крайна сметка не може да се постигне всичко. След това господин Тарабела знае, че можехме да включим и зехтина, но както и да е, важното е, че здравословното и образователното е включено в предложение и ние трябва да се поздравим. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Агилера Гарсия. Господин Сани има думата. Благодаря, господин председател. Аз също искам наистина от все сърце да благодаря на колегата Тарабела, защото той е свършил чудовищна работа благодаря и на останалите колеги, които допринесаха за реализацията на тази чудесна програма. Много е важно, че Европейският парламент се занимава с храненето на децата, защото тук говорим за 60 милиона деца и младежи, много от които се хранят нездравословно или се налага да се ползват от програмата. Важно е да имаме единно мнение по тези въпроси, така че ако Европейският парламент не подкрепи програмата, много от държавите членки ще си кажат, че не е необходимо да я провеждат. А това би било срамно. Трябва да продължим да подкрепяме тази програма. Има много държави членки, които впрочем прибират и данъци за здравословни храни, за храни, които се предоставят на децата в училищата, например в Унгария този данък е 27% върху хранителните продукти. Смятам, че ДДС-то за хранителни продукти трябва да спадне. Е, Каписело сега имаме спонтанни изказвания. Е, мистер. Е, Мирослав Миколашик. Давам думата на Мирослав Миколашик. E, myslím si že tento program pre naše deti v európskej únii je veľmi. уважаеми дами и господа смятам че тази програма в полза на децата от европейския съюз е много добра милиард и половина евро за 6 години предназначени за 30 милиона деца които два пъти седмично ще получават плодове, зеленчуци, банани и мляко. Това е много важно за младото поколение в Европа, защото не само в САЩ, а и в Европа децата страдат от затластяване, нещо, което в бъдеще Разбира се, че може да им навлече какви ли не здравословни проблеми, сърдечно-съдови смущения и прочие и прочие. С тази програма до някъде можем да предотвратим това. Радвам се, че Европейският парламент и комисията се споразумяха и че бъдещето вече изглежда по-оптимистично защото навиците за здравословно хранене са много важни и програмата ги подпомага. Децата ще избягват вредните вещества. Дякуем. А, нео, е, е, онерволе е, Мишела Джуфрида. Мишела, Микела Джуфрида има думата. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да благодаря на господин а, Тарабела за убеждението, за страста, с които проведе преговорите и доведе до край а, работата по този регламент. 250 милиона евро. Изключително важна сума за бъдещето, за а, растежа на нашето общество в здравен режим. Представянето и предлагането на плодове, зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения са пряко свързани с здравето на нашите момичета и момчета. Те трябва да следват една добра хранителна диета, и която да дава достатъчно сили на техните потребности. Имаме световен пазар и трябва да направим едни потребители, които да са достатъчно добре запознати, така ще бъдат по-малко болни и няма никой да ги мами. Благодаря ви, че включихте регламента и нещо, което ми е много скъпо. То е свързано с това, че тези продукти трябва да бъдат местни. Трябва да се даде приоритет на регионалните продукти, за да може е, пазарите, които страдат, да бъдат подкрепени. Пряката връзка с земята, с територията, с местното производство, производство е всъщност едно себепознаване. Благодаря. Благодаря и аз. Сега господин Лернер. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mitä sitä kiertelemään? Благодаря, Нека обаче да наричаме нещата с истинските им имена. Страните от Северна Европа много отдавна имат балансирано хранене на децата в училище, което се финансира от данъците на хората, така че и децата от бедни семейства да могат да се хранят здравословно. Трябва да ви кажа, че това се рентира, защото когато едно дете като малко се храни здравословно, след това като възрастно то няма да боледува, няма да затластее и много по-малко ще натоварва на бюджета на страната. Така че системата е крачка в много правилна посока, защото трябва да и ние трябва да я подкрепим. Um... Благодаря ви. Господин Яковчич gospodine predsjedavajući puno je. благодаря господин председател. Всъщност много са положителните елементи в този доклад и мисля, че и тристранните разговори протекоха изключително успешно. Искам да подчертая, че предлаганото наистина ще научи децата да се хранят здравословно ние трябва да обръщаме внимание точно на полезното за младите. Всъщност децата в Харватия най-сетне ще получат това, от което имат нужда. Но има и още нещо което за мен е от първостепена важност, а именно в учебните заведения ще се предлагат местни продукти, произведени в региона. И всъщност това също е от особено значение за децата, за да може да развият чувство за това къде живеят и какво се произвежда там. Господин Вегас. A ideia subjacente a este programa é positiva. А, наистина тази програма е положителна. Така или иначе, начинът по който ще бъде пред прилагана обаче може да окаже своето въздействие. Не разбирам защо две програми се сливат, макар че техническите експерти бяха против. Искаме да подчертаем, че тази програма ще заработи единствено и само, ако е част от една стратегия за местно развитие, една стратегия за насърчаване на местното потребление и производство, една стратегия, която да насърчава социалното сближаване между градовете и селата. Всичко ще се провали обаче, ако продължаваме по начина, по който даваме възможност на многонационалните фирми да се рекламират по училищата. Там е пълно с големи апарати, които продават техните продукти. Училищата трябва да защитят младите и децата. Благодаря. И аз благодаря. Дане, Даян Дотс има думата. You, uh, Благодаря ви, господин председател. Бих искала наистина да подкрепя предлагането на плодове, зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения. Благодаря на докладчика, че работи по това важно предложение, защото не бива да пропускаме нито една възможност. Нека да научим децата да се хранят здравословно. Нека се преборим и с това все по-разпространено затластяване – Както казва и докладчика, освен това, тези схеми помагат на млечния сектор, който страда от дълго време насам заради ниските цени. Схемите ще увеличат потребяването на млечни продукти, както и на плодове и зеленчуци. Благодаря ви. Госпожа Шойдрова има думата. Ами, пане мисто председо, я бих се хотела припоит ке колегум, се висло... Благодаря. Искам да подкрепя всички колеги, които подкрепят програмата. Много се радвам, че програмата среща такава широка подкрепа сред всички политически групи. Две програми бяха сляти. Предимството ще бъде, че една част от средствата ще могат да бъдат прехвърлени. Още нещо. Ще се включат и други продукти, като например плодови продукти. Идеята е децата между 6 и 10 годишна възраст да бъдат запознати с тези храни и да се хранят здравословно. Е, вярно е, че начина на живот е, дори у дома не дава възможност на много родители да хранят децата си здравословно. Смятам, че това е една положителна мотивация за децата. Е, това трябва да, се, да окаже положително въздействие и върху детското здраве, не само върху местното производство. Благодаря. Благодаря. Никола Капуто има думата. Заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя господин Тарабела за постигнатия резултат по тази важна тема, свързана с предлагане по две зеленчуци в учебните заведения. Искаме да се борим с падането на използването или потреблението на плодове и зеленчуци, най-вече сред децата. Искаме да няма затластяване, защото децата често ядат много сладки или много солени продукти. Чудесни са тези мерки за обучение и образование, включени с споразумението. Важно е децата да бъдат близо до земеделието, младите хора трябва да знаят откъде идва храната. Трябва да свикнат с тези вкусове и да свикнат с продуктите на Европейския съюз, особено тези, които са в техния район. Така ще се потребяват повече мляко, плодове и зеленчуци. За да сме сигурни, че работят добре тези програми в държавите членки, е добре да има мониторинг на резултатите, като се обърне внимание на средното потребление. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. В Гърция има недохранване, което се шири все повече и повече. Трябва да и е, е, числата са много негативни. За учебната година, която тече, се знае, че 53% от семействата имат проблем да хранят децата си. 28% страдат от глад. Виждаме, че Европейският съюз подкрепя програмата за е, плодове, зеленчуци и мляко в е, държавите членки, но за Гърция това е крайно недостатъчно. Ние страдаме от истинска хуманитарна криза през последните години. Наистина трябва да се борим с недохранването и не бива да застрашаваме здравето на нашите деца. В този смисъл тройката трябва да престане да прокарва Меркеловата политика, а да се занимае с критичните въпроси. Е, е Θα πρέπει να συμφωνήσω πως είναι πολύ θετικό βήμα трябва да ви кажа, че тази програма е много положителна високо трябва да се оценят усилията за повече консумация на здравословна храна. Лично аз обаче се съмнявам, че мерките ще се овенчаят с добър резултат, ако не се съпровождат от образователна програма не само за децата, а и за родителите и другите възрастни. И още нещо, политиката на економии, която прилага Европейският съюз, може би ще направи така, че тази програма да е единственото, от което да се хранят гръцките деца, защото много родители са останали без доходи и не могат да си хранят децата. Ние вече нямаме социална държава. Имаме много малко средства, които се разпределят преди всичко за бежанците. Iskrene честитки kolegu Tarabeli и tudi останалим poročevalcem Весенцо, комисарио. Искам да благодаря на господин Тарабела, както и на докладчиците в Сянка и на господин комисаря, защото процесът не беше лесен, но се увенча с успех става въпрос за изключително важна мярка, е именно подобряване хранителните навици на децата, нещо, което е много важно за тяхното здраве. От друга страна, програмата дава възможност за включване в менюто на зеленчуци и плодове в училищата, а оттам и в семействата за Словения това означава, а, новата програма означава 300 000 евро повече годишно. От няколко години в Словения се провежда политика на засилено използване на местни продукти в училищата за закуска. Сега програмата ни дава възможност да включим и други висококачествени продукти, като мед, например. Е, е, Рикардо Сантош. Благодаря ви, господин председател. И аз искам да се присъединя към похвалите за докладчика. Необходимо е децата да се приучат на здравословни навици и храненето е особено важно. Затова и обществените политики е, за предлагане на плодове и зеленчуци в учебните заведения са от голямо значение. Целта от една страна е да се помогне на разпространението на местните селско-стопански продукти. Помага се и на най-отдалечените региони, защото те ще получат допълнителни средства. Знаем, че те са изложени на по-неблагоприятни условия. Това е особено важно, когато един отрасъл страда от поредица от кризи, какъвто е случая с млекопроизводството ще се предлага им мляко и банани и то на цени справедливи за производителите. Благодаря ви. Депути, депути Ружа Томашич. Госпожа Томашич. Благодаря. Здравословното хранене в училище и в предучилищното образование са много важни като обществени здравни политики. Радвам се, че обръщаме внимание на този въпрос, особено при децата, тъй като те растат бързо. За съжаление, не постъпваме по същия начин към нашата економика. Трябва наистина здравословните продукти да стигат до райони, които не са добре развити, но бих искала да насърчим държавите членки да упростят данъчната си система и да намалят данъците а, за фирмите, така фирмите няма да имат нужда от такива схеми. А, Ако родителите не работят, те не могат да изхранват децата си. Затова е много важно добруването на децата да се разгледа и в този контекст. Само една добра економика може да доведе до наистина добруване на бъдещото поколение. Благодаря. От името на Европейската комисия сега давам думата на Фил Хоган. Much, uh, uh all, to... Благодаря. Първо искам да благодаря на всички, които подкрепиха схемата. Тя трябваше да бъде променена. Това беше оценката на Европейската комисия, както и на Сметната палата, тъй като те установиха някои нередности при плодовете и зеленчуците, при млякото. Сега ние искаме една по-ефикасна програма, която също така използва, използва средствата далеч по-рационално. Е, тази схема всъщност идва съвсем на време, защото знаем, че и при плодовете, и зеленчуците, и при производството има трудности. Е, същевременно схемата е много популярна в държавите членки. Участието в нея е доброволно. Това трябва да се има предвид. Държавите членки не са задължени да участват. Доколкото знам, Обединеното кралство участва единствено в схемата за мляко. Освен това, по тази схема се отдава предпочитание на местните продукти, здравословното хранене. Точно това е целта на схемата. Господин Франзолика, господин Мато казаха, че плодовете и зеленчуците са важни, но трябва да се включат и повече продукти. Много ми е приятно, че ние добавихме бананите. Например, наистина важно за територии като Канарските острови, но и за най-отдалечените региони. Това всъщност е ни позволяват да разпространяваме европейски продукти. На госпожа Грапини ще кажа, че децата на 6 до 10 годишна възраст са целевата група. Разбира се, Нашата надежда е, че с изпълнението на тази програма и обхващането на деца на толкова ранна възраст ще помогне за развиването на здравословни навици и избягването на затластяването. Господин Яр, аз съм съгласен, че схемата трябва да бъде опростена, затова през 2023 година ще направим преглед. Господин Агнил, вие казахте, че сте циник, но имайте предвид, че всъщност фермерите в Обединеното кралство няма от какво да се притесняват, защото те получават по 2,32 милиарда евро годишно от Европейския съюз. Не съм сигурен колко получават от хазната на Обединеното кралство обаче. Така или иначе, участието на докладчика, проявената гъвкавост, всичко това ще направи схемата много по- успешна и мисля, че и зехтинът може да бъде включен, тъй като той е много важен за нейната страна, която тя познава много добре. А за френската делегация ще кажа, че е, медът също може да бъде включен. Ние сме отразили желанията на всички и е, в хода на тристранните разговори наистина се водихме от принципа за гъвкавост пак искам да поздравя господин Тарабела, да благодаря на всички за тяхното съдействие и да си пожелаем успех в бъдеще. Като всяка друга схема, тя подлежи на преглед в случая през 2023 година. Благодаря ви. И сега, господин докладчик, господин Тарабела, имате думата. Благодаря ви. Първо, искам да напомня, че Европейският парламент се придържаше категорично към своята позиция и договора, правното основание, което е за съвместно вземане на решение. Имам пет коментара. Искам да отговоря на колегите. Първо, защо деца от 6 до 10 години? За да можем да обективизираме средствата за всяка държава членка – Всъщност, ние можем да използваме пари за децата между 0 и 1 годинки още от яслите. Но ние искаме да се водим от обективни критерии, еднакво при всички. След това, защо се включва шоколадовото мляко? Не мисля, че ако нещо има няколко грама захар, е толкова вредно. Важното е да няма твърде много захар, както и вкусови подобрители от изкуствен тип. На трето място някои критикуваха комисията, като казаха, че всъщност парламентът е този, който се вслушва повече в гласовете на гражданите, но нека ги поправя, комисията много добре работи в този случай, както и по регламента за биохраните. Всъщност, да, наистина здравеопазването не е правомощие на Европейския съюз, но ние сме загрижени за здравето на децата. В 24 държави членки няма достатъчно плодове и зеленчуци, включени в тяхното ежедневно хранене. На второ място за бюджета. Съвместното финансиране е напълно възможно, така че държавата членка може да се включи. И накрая искам специално да благодаря на Александра Леоне, сътрудничка, която много ми помогна, разбира се, на всички колеги. Благодаря и на колегите от ГД селско стопанство на Европейската комисия. Много ефективно работихме заедно. Много ви благодаря, господин Тарабела. С това